ви похваля за извършната работа. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Изявление от съвета и комисията по доклада за 2012 година за Черна гора. Още и се и този път искам да дам думата на госпожа Крейтън да направи изявление от името на съвета. Благодаря ви отново, господин председател. Уважаеми депутати, когато съвета направи оценка за разширяването на заседанието си на 11 декември 2012 година, знаете, че даде положителна оценка на напредъка на Черна гора към присъединяване към Европейския съюз. Бяха подчертани укрепването на функционирането на парламента, на съдебната система, на антикорупционната политика, правата на човека и защитата на правата на лица, принадлежащи към младсинства. Съветът също отбеляза, че продължаващите конституционни реформи, както и тези в публичната администрация, са напреднали. Черна гора продължава да изпълнява плавно ангажиментите си, поети в рамките на споразумението за стабилизиране и асоцииране, играе положителна роля в региона, включително в развитието на регионалното сътрудничество. Много от тези въпроси са отразени във вашата резолюция. Искам да се възползвам от възможността да благодаря в частност на докладчика Чал Станък за неговия доклад, за положителния му принос към постигане на напредък в процеса на присъединяване на Черна гора. Черна гора трябва сега да надгради на постигнатия напредък, да консолидира процеса на реформи, като обърне особено внимание на постигане на значими постижения в върховенството на закона. Необходими са трайни реформи, що се отнася до борбата с организираната престъпност е, и дела за корупция срещу високопоставени служители. Освен това се посочва и доклада на Европол за организираната престъпност в Черна гора. Необходимо е да се положат допълнителни усилия за гарантиране на отчетността и независимостта на съдебната система и административния капацитет за прилагане на достиженията право, на правото на Европейския съюз. Преговорите тръгнаха добре. Бяха отворени първите глави за преговори в сферата на науката и изследванията. Ирландското председателство а, отвори още една глава Образование и култура на конференцията за присъединяване, проведена в началото на тази седмица. Ние очакваме в едните месеци да се постигне допълнителен напредък, включително отварянето на нова преговорна глава. Наред с преговорите върви процеса на аналитичен преглед през декември Европейския съюз а, а, приключи енергичния преглед на а, ключови глави, свързани с на, върховенството на закона, сферата на съдебната система, основните права, правосъдието, свободата и сигурността. Необходими са планове за действия на Черна гора, за да бъдат изпълнени критериите, свързани с тези глави. Ние не очакваме да се отворят тези глави по време на ирландското председателство. Подготвителната работа трябва да бъде от високо качество, което означава, че ще е необходимо време, но ние ще продължим да насърчаваме Черна гора да продължи да работи с ускорени темпове, да могат да бъдат разгледани тези преговорни глави на ранен етап от процеса на присъединяване, да бъде създадена добра история на страната в изпълнение на поетите ангажименти пред съвета и парламента също. Черногора трябва да представи изискуемите планове за действия по време на нашето председателство, за да можем да разгледаме тези въпроси и ние настояваме Черногора да направи това. Господин председател, уважаеми депутати, знаете, че трябва да се свърши много по време на председателството ни. Трябва да запазим положителният, положителната инерция, която се натрупа. Нашето председателство е ангажирано да се постигне максимален напредък в преговорите. Аз искам също отново а, да дам висока оценка на работата на Европейския парламент и на вашия докладчик за това, което е свършено по придвижване напред на процеса за присъединяване на Черна гора. Приветствам тясното сътрудничество между нашите две институции и очаквам вашата експертна помощ в предвижването напред в бъдеще на тези преговори. Благодаря ви за вниманието. Благодаря сега от името на комисията. Давам думата на комисаря Фюле. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, искам да изразя своята благодарност към докладчика за Черна гора, господин Чарл Станък, за проекта за резолюция. Тя добре отразява констатациите на докладъка за напредъка за 2012 година. Черна гора продължава да постига добър напредък по пътя си към членство. Решението за започване на преговори за присъединяване през юни миналата година а, са нова глава в историята на а, страната. Междувременно започнахме преговорите за присъединяване по същество процес, върви процес на аналитичен преглед. Успяхме да затворим временно глава 25 наука и научни изследвания през декември и глава 26 образование и култура при три дни. Започнахме е, с върховенството на закона и свързаните с това глави в, с, и в съответствие с новия подход ще запазим а, този акцент. Имам четири основни коментара за предизвикателствата, които ни очакват. Първо, трябва да се отдаде основно значение на приключването на конституционната реформа, за да се осигури независимостта и отчетността на съдебната система в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Приключването на тази реформа ще има решаващо значение за напредък в преговорите. Второ, вече има постигнат известен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, но броя на разследванията, наказателните преследвания и осъдителните присъди си остава нисък. Трето, Пълно спазване на европейските норми в областта на основните права е задължително, за да може Черна гора да продължи по-нататък по пътя на европейската интеграция. Защита на медийната свобода трябва да се гарантира. Призоваваме е, властите в Черна гора да засилят усилията на всички нива за разследване и наказателно преследване на всички случаи на насилие срещу журналистите. Четвърто, необходими са допълнителни усилия за да подобряване на положението на а, ромската, а, египетската а, и други малцинства и на разселените лица, като се гарантира достъп до граждански, политически, економически и социални права. Нашия диалог с Черна гора по тези проблеми ще продължи и ще се засилва. Господин председател, госпожи и господа депутати, няколко думи за неодавнашните президентски избори, които се оспорват. Черна гора е страна, която води преговори за членство в Европейския съюз. Всички оплаквания трябва да бъдат разследвани е, бързо. Резултатите от е, изборите трябва да бъдат е, ясни и да са лишени от каквото и да било съмнение. Обеден съм, че политическите ръководители на Черна гора ще вземат мерки за е, това обществените институции да имат е, по-високо доверие. Благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи. Доктор Танък е първият. Той, доколкото разбирам, е и докладчик по документа господин Тенък. За мен беше привилегия да бъда докладчик за Черна гора, малка, но красива страна, има, как, какво да, има какъв принос да даде. Гладкото преминаване на преговорите по наука е само е ясен сигнал към страните от Западните Балкани, че разширяването не спира с Харватска и членството може да се предложи на други страни, ако спазват необходимите условия. Независимо от положителните перспективи, не можем да не пренебрегнем някои проблеми. Имам резерви за независимостта от четността на съдебната система и обучението им, както и продължителността на съдебните процедури. Преговорите по, за съдебната система имат за цел да се анализират проблемите, свързани с корупцията. Също така би било полезно да има кодекс за поведение за политиците. Правителство трябва да участва в преговорите, също върви за НПО и гражданското общество. Има притеснение за свободата на медиите. Наскоро е, журналисти в Черна гора направиха изявления, които ни притесняват. И накрая искам да поздравя президента по повод преизбирането им. Знам, че има оплаквания относно преизбирането му. Аз обаче самият не съм забелязал нередности. Сега трябва да продължи рационален и разумен диалог, за да се водят преговори. Тази малка, но красива страна с нейните легитимни стремежи ще може в крайна сметка да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря, господин Танок. Сега давам думата от името на НП на госпожа Ибрисагич. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Преди да вземем решение дали Черна гора а, започне преговори, имах а, разговори с а, местни хора. Някои твърдяха, че Черна гора все още не е достатъчно напреднала. Например, борбата с организираната престъпност и корупцията все още не е на ниво, такова, че да позволи е, приемането на държавата в Европейския съюз. Но моите аргументи и, както и на други мои колеги, е, са, че колкото по-рано започнем преговорите, толкова по-голямо влияние ще можем да упражним ние върху е, Черна гора. След което преговорите започнаха. А, комисар Ваузи реши, че а, всички преговори трябва да започнат с отварянето на глави 22 и 23. Знаем, че а, принципно е добре да се а, прави а, нещо изобщо, но а, принципно това трябва да се направи с всички държави, които започват преговори, за да могат те да имат достатъчно време, за да направят всички необходими реформи. А, по въпроса за изборите а, и онова, което господин Тано каза Комисията получи доклад за изборите. Това бяха свободни и честни избори и до сега не съм чула гласове, които да твърдят обратното. А, и за това искам да приканя и другите държави кандидат членки да приемат резултатите от изборите, защото изборите се решават в рамките на институциите и те доказват политическата зрялост на една държава. А това ще бъде от значение, когато приемем Черна гора за пълноправен член. Благодаря, госпожо Избисачик. Сега господин Рушек за социалистите и демократите с две минути и половина. After... Скъпи приятели, след 1 юли, след като Харватия се присъедини към Европейския съюз, Черна гора ще бъде страната, която е в челните редици на страните от Западните Балкани за присъединяване. Считам, че ако страната се концентрира върху реформите, целта а, ще бъде постигната. Но Черна гора трябва да извърви още дълъг път, трябва да засили усилията си, за да създаде безпристрастна, добре функционираща съдебна система, да бъде безкомпромисно борбата с корупцията, да създаде институционалните основи, в публичната администрация за реализиране на реформите в различни сектори. Но трябва да разсеем съмнение за свободата на медиите и възможността журналистите да критикуват управляващите. Това е основно европейско право и ценност, защото свободните медии дават нужната информация, която е необходима за доброто управление. Считам също, че Черна гора трябва да остане фокусирана върху реформите и европейската интеграция. Това трябва да бъде приоритет за всички основни политически партии. Когато се провеждат избори, не трябва да се разсейват от други местни проблеми. Като цяло, моята група подкрепя процеса на разширяване и ако, Монте, ако Черна гора реализира а, реформите, а, тя ще бъде добре дошла. Благодаря, господин Ручек. За демократите и либералите давам думата за две минути на господин Вагел. Господин председател, господин комисар, преди две дни Както спомена министърката, започна конференция по въпросите на присъединяването с Черна гора. Там беше отворен и временно затворен затворена глава за образование и научни изследвания. Това има символично значение, защото младите черногорци имат достъп до програми като Erasmus, Erasmus Mundus и други програми. Напредъкът в преговорите е възможен поради оценката, че Черна гора е вече подготвена. Също така и благодарение на ирландското председателство. Предложената от колегата Танък резолюция говори за напредък и за други важни за членството области. Има обаче очертани области, в които страната има много работа. Реформа на съдебната система, независимост на прокуратурата, системна борба срещу корупцията, създаването на съвременна публична администрация, економическа реформа и така нататък неодавнашните президентски избори, които според наблюдателите са били проведени в съответствие с демократичните стандарти, разкриха разделението в обществото по етнически и религиозен признак. Това ще бъде сериозно предизвикателство за страната е, и изисква постигането на компромиси. Също така подходът към ЛГБТ е важен аспект. Ролята на Черна гора трябва да бъде подчертана, тъй като тя има възможността да играе стабилизираща функция. Ние ще следим с радост напредъка на страната през следващите години. Председателят благодаря от името на зелените госпожа Луначек минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожа министър. Черна гора е много красива страна. Има разнообразен ландшафт, различни хора. Трябва да се запази нейното многообразие. Тя трябва обаче да продължи да работи по въпросите на възобновяемите енергии, както и да запази красотите на страната си и да развие туризма. Демокрацията и върховенството на закона трябва да действат в интерес на гражданите. Аз и моята политическа група приветстваме факта Черна гора да договори членство в Европейския съюз. Чудесно е, че скоро Харватия ще се присъедини. Трябва скоро да приемем и Черна гора. Но има някои е, критики, които бяха вече посочени, особено е, два аспекта. Първо, независимостта и свободата на медиите. Има конкретен случай. Двама журналисти, срещу тях сега е заведено дело от сестрата на министър-председателя, защото а, те са писали за нейното а, евентуално участие в приватизацията на телекомуникационната компания. Това създава безпокойства а, у нас. А, на второ място последните президентски избори. Опозиционните партии ги успориха в голяма степен, както направиха и много НПО. За това трябва да се извърши прозрачно разследване по всички тези а, твърдения, без а, партийни пристрастия. И аз ще подкрепя изменения в тази посока, както и още някои, утре. Благодаря сега за Обединената левица. Давам думата на господин Хунти за минута и 30. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Факт е, че Черна гора е по-скоро прост случай, когато говорим за присъединяване от всички държави на Западните Балкани. Въпреки това има редица въпроси, а именно дали този процес ще бъде в полза на гражданите. Черна гора изпълнява една част от критериите. Разбира се, че трябва да бъдат разрешени редица проблеми, споменати в доклада, но положението на народа на Черна гора няма непосредствено да се подобри. Безработицата расте, според статистиките, има бедност, висока безработица и много други проблеми във връзка с това. А мерките, които се предприемат за решаване на тези проблеми, са следните. Например, допускане на неконтролирани чужди инвестиции в Черна гора и в момента прането на пари е в разцвет. Второ, разпродават се а, общи блага, публични блага. А, и по този начин се вреди на а, околната среда а, и на туризма също така. Така че мерките, които се предлагат за разрешаване на проблемите, отиват в една и съща посока. Трябва да знаем обаче, че хората в тези балкански държави а, имат определени очаквания от членството си в Европейския съюз и тези техни мечти и желания могат да бъдат разрушени. А, така че, скъпи колеги, господин комисар, действително трябва да знаем какво искаме и какви решения на проблемите, които а, за които говорим. Благодаря, господин Хунтис. Господин Кукън, две минути. Комисар. Благодаря, господин председател, господин комисар. Най-напред искам да благодаря на докладчика Чарл Станък за балансирания му доклад. Черна гора в момента е лидер в интеграционния процес в Западните Балкани. Не можем да не приветстваме това. Преговорите дадаха тласък на процеса на реформи. Призовавам политиците да продължат с усилията за реформа. Работата, която им предстои, е свързана с борбата срещу корупцията и организираната престъпност ще трябва да се приемат важни мерки за засилване на прозрачността на финансирането на политическите партии и разследването на сигнали за корупция. Е, страната постигна напредък, който трябва да бъде консолидиран. Има нужда от стабилна демократична система. Ситуацията, на която сме свидетели след президентските избори, ни напомня за това, че проблемът си остава чувствителен. От една страна ние трябва да изясним всички нарешени проблеми, свързани с изборите. От друга страна не можем да не заявим, че бойкотът не е най-доброто решение. В заключение, Искам да напомня, че преговорите за присъединяване са ясен сигнал към другите страни в региона. Сигналът Европейската комисия трябва да напомня непрекъснато на Черна гора да спазва критериите от Копенхаген. Председателят, благодаря. Господин Кукан, господин Зала има думата за 2 минути и половина. Колеги. Колеги, често чувам, че, че е проста работа изпълняването на критериите за присъединяване от Черна гора и че присъединяването към, а, а, към Европейския съюз е нещо лесно, но това е много далечено от реалността. Реалността е, че след присъединяването на Харватия, присъединяването ще стане все по-трудно, изискванията ще бъдат все по-строги. Съгласен съм с докладчика Танък, че Черна гора трябва да продължи да реализира реформи, най-вече в съдебната система и да положи усилия за борба с корупцията. Също проблемите, свързани с независимостта на медиите, да бъдат разрешени. Страната е на верен път. Тя е лидер в региона, както споменаха други оратори преди мен не бива да се подценява интеграцията. Това би било най-големия риск. Сега преминаваме към спонтанните изказвания за една минута. Господин Земке. Благодаря. Искам да, благо... да приветствам възможността да се изкажа, защото възможността за присъединяване на Черна гора към Европейски съюз може да се разглежда от няколко гледни точки, както от правна, така и политическа. Ако погледнем на присъединяването от правна гледна точка, за щастие говорим за страна, която е постигнала сериозен напредък в реформата на правната система и борбата срещу корупцията. Съдилищата са независими и има свобода на медиите. Заедно с това обаче има още един втори аспект, който според мен е немаловажен. Очевидно трябва да се гарантира сигурността в Европа и важното тук е Черна гора да даде своя принос за стабилизация на региона. Говорим за регион, в който историята е трудна, регион, в който винаги има конфликти и войни. Председателят, благодаря господин Земке. Господин Молцер има думата. Благодаря. Начинът на избор говори за политическата зрялост на една държава, но когато говорим за манипулации, то те не говорят в полза на Черна гора, ако се вярва на доклада. Ясно е, че Подгорица леко е загубила стремежа си към присъединяване към Европейския съюз, по-скоро са предизборна кампания. Реформите обаче не бива да бъдат пренебрегвани и е крайно време а, да се упражни политически натиск върху промените за реформи на съдебната система и за борба срещу корупцията. Трябва Черна гора да достигне стандартите на Европа а, в областта на съдебната система и защитата на мълцинствата. Действително, присъединяването на Харватия не означава край на разширяването на Европейския съюз. Вратата е отворена и за други държави. Благодаря на господин Мелцер. Сега давам думата на господин Качини за една минута. Честитам поръчевалцу Черни Гор. Искам да поздравя докладчика за доклада му за Черна гора, както и комисията за отварянето и затварянето на първите преговорни глави. Това показва какви са възможностите на страната. Става дума не за министър-председателя тук, а за работещите органи. Не виждам защо трябва опозицията да блокира срещите. Блокирането на работата на парламента се случва в погрешния момент. Не това е пътя, по който трябва да се върви. Нещата трябва да се разрешат чрез институциите и парламента трябва да играе своята роля в една парламентарна демокрация. Давам думата на комисаря Фюле. Имате думата, господин комисар. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Искам да повторя поздравленията си към докладчика Чарл Станък за високото качество на доклада му вие отчетахте, че вече е постигнат напредък. По този начин е, се насърчава страната да продължи по-нататък е, по пътя към членството. Европейската комисия е подготвила докладите за аналитичен преглед, които са подготовка за начало на преговорите по е, правосъдие това са глави 20 и 24. Черна гора беше поканена от съвета да подготви необходимите планове за действие, е, като е, бяха представени критериите. Проблемите в тези глави, свързани с върховенството на закона, ще определят темпа на преговорите. Преговорите за присъединяване ще бъдат труден процес за Черна гора, но се надявам, че с нашата подкрепа и с ангажимента на страната към интеграцията, Черна гора ще продължи да осъществява реформи, които са в полза от страната и с което ще дадат и положителен пример за Западните Балкани. Председателя, сега ще дам думата на госпожа Крайтен от името на съвета. Благодаря, уважаеми депутати. Бих желала в началото да изразя подкрепа за гледната точка на господин Танък, че Черна гора е малка, красива страна. Всъщност, действително е много впечатляваща. Това е страна, която може да допринесе много за нашето европейско семейство. И се надявам това да стане своевременно. Присъединяването е очевидно сложен, труден, процес, който понякога води до разочарования. Няма съмнение, че новите страни кандидатки трябва да изпълняват по-високи изисквания в сравнение с техните предшественици, свързани с задълбочаването на достиженията на правото на Европейския съюз. Но това е една добра възможност, както за страните кандидатки, в случая Черна гора, така и за държавите членки на Съюза. Рамката за преговори с Черна гора набляга на този подход. Отчита се постигането на напредък по въпросите свързани с върховенството на закона. И аз читам, че всичко върви доста добре. Ето защо главите, свързани с върховенството на закона, се разглеждат на ранен етап на преговорите, за да имаме достатъчно време за да се приеме законодателството, да се създадат е, институциите, да може да се премине към прилагане преди да приключат преговорите. И считам, че в голяма степен това е свързано и с доверието в процеса на разширяване. Това е нещо изключително положително според мен. Успехът на преговорите за присъединяване зависи най-вече от Черна гора, но ние сме готови да помогнем всячески. да продължим тясното сътрудничество с вас, нашите приятели в Европейския парламент по време на нашето председателство, не само по отношение на процеса на присъединяване на Черна гора, но и по отношение на други страни кандидатки. И ние ще продължим да работим в този конструктивен дух до края на председателството ни. Разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, на вашето партньорство за да продължим да разчитаме на подкрепата на нашите граждани. Благодаря ви отново за този отличен дебат и за духа на сътрудничество и за положителното настроение тук в залата. Много благодаря, госпожо Крейтън. Имаме проекто решение по този въпрос което ще се гласува утре в 11.30 сутринта. Сега минаваме